Okay. Dear colleagues, Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Благодаря ви. Бих искал от сърце да приветствам представителите на националните парламенти, депутатите от Европейския парламент – и нашите двама уважаеми гости от комисията. Заместник председателя Домбровски и член на Европейската комисия Московиси. Добре дошли на тази парламентарна седмица. Тези седмици, според мен, стават все по-важен и полезен форум за истински обсъждания – между депутатите в националните парламенти, депутатите в Европейския парламент, представители на европейските институции. Мисля си, че нашето обсъждане е много своевременно. То е посветено на европейския семестър и, и това ще бъде и темата на първото ни заседание, политическите приоритети на цикъла на Европейския семестър за 2017 година. И знаете, че комисията внес предложения, бяха внесени в него някои изменения. Сближаване и подкрепа бяха одобрени от съвета други документи. Европейският парламент работи върху своя доклад по европейския семестър. Нашия докладчик е Гюнтер Хокмарк и госпожа Мария Жоа Родригес беше автор на предишния доклад. Сложността на економическата и политическа ситуация изисква провеждане на открит, честен дебат за приоритетите в политиката, както и да се обмисли как да се постигне по-добра съгласуваност на политиката, водена от държавите членки. Бих искал да дам думата на уважаемия съпредседател – Господин Ролен, заповядайте. Е, е, И аз се присъединявам към е, вас, като пожелавам на всички добре дошли. Наистина, трябва да се опитаме да съчетаем економическите с социалните цели и е, констатираме, че е, все още в това отношение е, липсва е, баланс, е, изостава социалната сфера е, и е, би трябвало наистина да се е, запитаме и да видим какви са причините и какво трябва да се направи, за, е, защото броят на хората застрашени от обедняване и изпадане е, от в периферията на обществото нараства и трябва да бъдем особено внимание на въпросите свързани с заетостта, с социалното неравенство, и е, парламента би трябвало да е, работи за намаляване именно на това неравенство, а също така на същата плоскост да постави е, економическите и социалните параметри и задачи. Е, тази е, всъщност, както казва и Жан-Клод Юнкер, това е последния, тази, тази, този мандат, тази, е, е, това законодателно, този мандат е последния шанс да внесем този баланс, да постигнем този баланс. Много ви благодаря за това изключително актуално изказване за връзката между политическото и социалното измерение. И сега бих искал да започнем нашето заседание. И преди да кажа няколко думи за организационните аспекти, искам да кажа, че ще се стремим да дадем думата на колкото се може депутати. Ще видите, че ще бъде възможно да заявите желание си за участие, като попълните формулярите за желание за изказване и дайте на разпоредителите тези попълни формуляри. Ще даваме думата последния начин. Двама депутати от националните парламенти, след това един депутат от Европейския парламент, но разбира се, може би ще адаптираме нашата работа и в това отношение, защото целта е да имаме един по-отворен, по-разчупен дебат, защото става дума за важни политически въпроси. И така, преди всичко искам да дам думата на заместник-председателя на Европейската комисия, господин Валдис Домбровскис. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати в Националният Европейския парламент. За мен е удоволствие да бъда тук и да видя такъв интерес към парламентарната седмица. През годините сме засилвали нашата система за економическо управление и мога да кажа, че има три основни тенденции, които са особено значими за тази година. Първо, признаването на потребността да се постигне економическо възновяване, което да е от полза на всички, на цялото общество. И в тази година е, годишния обзор на растежа говори точно за засилване на това измерение. Второ, засилване на трансграничната дейност, сътрудничество и политика. И трето, засилване на социалния диалог на всички равнища. Също така, ние се надяваме с вашата помощ също да подобрим нашата дейност в това отношение. Както знаете, Европейската комисия одобри през есента есен, есения пакет за економическо управление. Става дума за економически растеж, който да бъде устойчив включително стойчив и към сътресен. В момента европейски БВП е по-нисък, отколкото преди кризата, но виждаме подобрени в много държави членки, също така виждаме увеличаване на заедостта и на потреблението. Публичният дефицит за еврозоната се очаква да спадне от 1,8% БВП миналата година до 1,5% тази година и да остане в най-лоши случай на същото ниво през 2017. През 2016 година също така беше значително по-висок, отколкото сега. коефициента за съотношение на брутния вътрешен продукт на глава от населението. Очакваме само две страни тази година да останат в процедура за прекомерен дефицит. Основното послание на комисията е, че трябва да удвоим усилията ни при привличане на инвестициите, извършване на структурни реформи. Инвестициите ще помогнат на растежа да стане дългосрочен. Структурните реформи ще привлекат инвестиции и необходимостта от отговорна фискална политика остава актуална, за да се гарантира устойчиво економическо развитие, което не е възможно без устойчиви публични финанси. Европейският парламент, съветът и комисията подписаха съвместна декларация за приоритет, приоритетите за тази година и ще се придържат към тези приоритети. Бих искал да благодаря на Европейския парламент, неговите комисии и отделните депутати за подготвен на доклади по собствена инициатива. Също така представихме препоръки за економическата политика в еврозоната в контекст на европейския семестър. Това позволява на ранен етап да бъдат обсъдени економическите предизвикателства и да бъде намерен отговор на тях. Миналата седмица Екофин одобри препоръките за еврозоната. Там се подчертава значението на увеличаването на производителността, подобряване на институционалната и бизнес среда, повишаване на заетостта, както и намиране на подходящ баланс в данъчно-бюджетната политика и необходимостта да бъдат засилени инвестициите в економически растеж и по-балансирани подходи. Също така финализирана е дейността по създаване, в оформяне на банковия съюз и продължаване на дейността по задълбочаване на економически паричен съюз. Както показа кризата, има много трансгранични проблеми и неравновесия ние виждаме, че постепенно равновесията се смягчават, но все още предстои да се извърши много дейност. И публичния и частния сектор в много държави все още не са в добро състояние. Коригирането на дисбалансите в особено задлъжнелите страни продължава и дори има държави, в които има доста големи излишъци по текущата сметка. Има много предизвикателства пред Европа. Например, в съвместния доклад за заедостта се посочва, че заедостта и социалната ситуация постепенно се подобрява, но напредъкът все още не е достатъчен. Много държави извършват важни реформи, например в пенсионната сфера, в подобряването на трудовия пазар – увеличаване на трудовата заетост и намаляване на данъчната тежест върху труда. Как да се постигне сближаване възоснова на сега съществуващите инструменти е отразено и в дебата за Европейската харта за социални права. През февруари комисията ще представи анализа на ситуацията в различни страни. Ще бъдат представени доклади за 27 държави членки, 27, защото единственото изключение е Гърция, което все още е страна обхваната от програма за економически и фискални реформи. Също така сме наблюдавали ограничен или определен напредък в повече държави членки. Трябва да се подобри тази ситуация. Политическата подкрепа трябва да обхваща всички нива и разбира се, тук решаваща роля имат националните парламенти. Много е важно да бъдат подпомогнати държавите членки при изпълнението. За това Европейската комисия подкрепя и внася програма за подкрепяне на действията по реформи ще се стремим да засилим в максимална степен диалога ни с държавите членки на всички нива. Самият. Аз съм посетил 30, аз съм направил 34 посещения в контекста на европейския семестър през последните две години. Тези посещения за нас са много важни, за да добим ясна представа за социалните и економически предизвикателства пред държавите членки. Това е и реалната цел на нашето обсъждане тази седмица тук и с нетърпение очаквам вашите изказвания. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Домбровски. И сега Пьер си. Благодаря, господа и дами депутати. Благодаря и за поканата преди всичко, е, заедно с господин Добровски, да участваме в тази е, парламентарна седмица. Много важно е това да стане в началото на годината, тъй като имаме смяна в ръководството на парламента, но е, също така националните парламенти участват, които играят важна роля в европейската економика. И много навременна е тази среща, няколко седмици преди да е, края на февруари да бъдат представени е, препоръките, конкретни препоръки за отделните държави членки, е, които е, ще трябва да започнат да се изпълняват тази пролет. Наистина е, от е, публикувания през есента пакет е, нещата са е, претърпели известно развитие.

това е пета, 2011 е, ще бъде петата година от възстановяване на, на е, след економическата криза. Е, това всичко е свързано и с петролната криза, с цените на петрола и въпреки това 1,75% е растежа, което означава доста скромен растеж за европейската зона. И кризата продължава да спъва е, економическия растеж. Е, ефектите от криза продължават да са пречка. Е, има известно подобрение в растежа, но в някои страни темповете са доста бавни и тревожно бавни. Инвестициите си остават слаби безработицата е твърде работ, висока и е, наистина е, тази ножица в е, развитието на държавите членки продължава да е доста отворена. Слаба е и рентабилността на банките риск е, от е, неравенство на раства. Е, гражданите очакват действия, конкретни и твърди действия от политическия елит както за справяне с ефектите, последствията от глобализацията, така и с последствията от кризата. Например, е, премиер, министра на Великобритания, която ще е, осъществи Брексит, всъщност е, в нейните думи, че е, така долавяме доста несигурност. Е, знаете, е, че имаше силно противодействие на този референдум, но в крайна сметка той се е, проведе, фактите са на лице и а, е, това също ще забави растежа в европейски план. Новата администрация, американска също, а, е, и нейната политика ще а, е, окаже влияние тези първи знаци на економически национализъм и протекционизъм а, ще доведат до сериозни изменения и могат да имат е, последствия върху инфлацията, да имат да въздействат върху инфлацията е, и може да бъде последва и политически отговор на всичко това. Това е економическата политика в е, еврозоната. Би трябвало да засили растежа във вътрешен план и да гарантира повече сигурност. Комисията е, призовава държавите членки да засилят, да, да удвоят усилията си за е, преодоляване на е, кризата да, е, и да е, засилят инвестициите, което е първото, което трябва да се направи, за да се засили потенциала за растеж. Разбира се, да се е, освободи и създаде благоприятна среда за е, частни инвестиции. Е, И трето, да се въведе една бюджетна политика, която е, е отговорна, е, добре дозирана, с е, адекватна, е, адекватни политически мерки. Тази, тези политики са необходими, за да започне растеж. Е, е те, част от тях вече са в ход, но е, за, за съжаление, това не се отразява особено на паричната политика. Тази ситуация е доста опасна. Съществува риск да се в този е, момент, когато е, резултатите от е, економическите резултати са доста крехки и нестабилни все още. И ето защо комисията така призовава за една динамична политика в това отношение с цел растеж, да избягваме и Националната банка, според нас, Европейската, Европейската централна банка би трябвало да предприеме съответните, съответните действия в момента, за да се избегне и да се така тушира това разминаване в темповете на растеж между отделните държави членки, защото това спъва общия растеж в еврозоната и ние пледираме за един общ подход за преодоляване на тази ситуация, в, която да, в който да участват всички заинтересовани страни. Целта е да се подобри качеството на, финансовата, на публичните финанси. И няколко думи за данъчната политика, която попада в моя е, портфейл. Е, Данъчната политика трябва да играе по-важна роля, за да може да се финансира е, публична инфраструктура, образование, транспорт и така нататък. Е, това е, е, непосредствено зависи от данъчната система. Така или иначе трябва да се плащат данъци и то крупните предприятия трябва да го правят. Това ще събуди и ще подхранва доверието от гражданите Трябва да имаме по- е, и, и, и ефективността в събиране на, на данъци всъщност ще доведе до по-голяма фискална е, справедливост, така да се каже. А тя е неразривно свързана с социалния аспект е, този стимулиращ инвестициите механизъм е, наистина е, има за цел да насърчи научно-изследователския развой на дейност и трябва да направим така, че да улесним е, подхода на достъпа на предприятията до кредити. Фискал данъчна политика минава през, разбира се, борбата с да, финансовите измами и избягване плащане на данъци. Трябва наистина да излезе излезем с нови инициативи, за да силим набирането на, на данъци и да въведем политика, според която облагането да става в държавата, в където се реализира печалбата там, където се реализира печалбата, трябва да бъде облаган но, на предприятието. Това е, в е, в е, редица държави членки е, гражданите са е, негодуват срещу тази данъчна несправедливост, така да се каже, това, че големите печеливши предприятия не плащат, е, трябва да въведем една наистина право равнопоставеност в това отношение, една справедлива политика Нашата политика трябва да бъде по-интегрираща и да бъде тясно обвързана с сближаването с конвергенцията економически и социално. Това е в най-общи линии темата, която бих обсъждал с вас. Много ви благодаря. Сега давам думата на Гюнар Хокмарк, който е докладчик на Европейския парламент за Европейския семестър. Заповядайте за 5 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите приятели от Европейската комисия. Бих искал и да приветствам всички колеги от националните парламенти. Мисля си, че е лесно да съгласим с комисията по два принципни въпроса. Първо, че вече има възстановяване. Второ е това, че възстановяването е бавно. И това е също толкова важно, колкото и първото съображение. Възстановяването наистина е прекомерно бавно. Всички мисля си, че сме съгласни с това. Виждаме, че твърде малко нараства трудовата заетост, все още твърде и висока безработицата. Също така е важно това, за което говориха и двамата комисари днес, е, че растежът се основава върху уникална парична политика, която не може да продължава дълго време. Това подчертава необходимостта Европейския съюз да използва всички инструменти в рамките на економическата политика. Второто измерение е, че характерът на европейската економика е такъв, че все още възстановяването не се е проявило толкова. Ситуацията, да, е по-добра в едни страни, отколкото в други, но все още не виждаме достатъчно стабилно възстановяване, което да се усети от хората. И за това е сложно да се привличат инвестиции, да създаде необходимата економическа сигурност, която е толкова важна за инвестициите. Ако общото развитие на европейската економика изглежда доста добро, въпреки че има слабости. Независимо от това, обаче, колкото и добре може да изглеждат нещата като цяло, различията са прекалено много. Важно е, разбира се, да разглеждаме общото състояние на економиката в Европейския съюз, но също толкова важно е да разглеждаме економиката в отделните държави членки. Тоест, казва се, че ако краката са ви е в хладилника, главата ви е в разгорещена, гореща фурна, средната ви температура е добра. Но, разбира се, за нас това не е достатъчно. Трябва във всяка държава членка да гарантираме економическа политика, която да допринася за общото европейско благо и увеличава нашите възможности за процъфтяване. Също така, както беше току-що казано от комисарите, трябва също да помислим за рисковете. Рисковете, които има в света. Нашата економика е глобализирана економика. Ние зависим от износа. И искам да се обърна към господин Трамп, че износа предполага внос. Вносът предполага износ. Трябва да има и двете неща, защото ако няма едното, няма да има нищо. И това въжи не само за американската економика, но и за европейската, защото ние сме в центъра на економика, която наистина генерира много търговия, която е благоприятна и за нас, и за глобалното економическо развитие. И трябва, разбира се, да отчитаме рисковете тук. Комисар Московиси постави въпроса за данъците. И той каза правилно, че трябва да се борим срещу тези, които се опитват да не плащат данъци. Но също е много важно да имаме повече данокоплации в Европа. Трябва да разработваме нашата данъчна политика, така че Европа да бъде по-привлекателна и да води до създаване на нови предприятия, нови работни места. А ние изоставаме в това отношение от повечето конкурентоспособни економики. И трябва да го правим с оглед на бъдещето, на дългосрочното развитие. Ще се опитам да спра на пет основни въпроса. Първо, трябва да продължаваме с структурните реформи. И в различните държави и членки нещата в тази сфера са различни. Разбира се, самият факт, че сме различни, посочва, че ако се правят правилните неща виждаме по-бързо възстановяване, по-добро развитие, по-добра заедост. А ако не се прави това, което трябва, то определено проблемите само се задълбочават и се увеличава и дълга. Второ, трябва да разглеждаме не само данъците като цяло, но и разпределението им. Трябва данъчната ни система да насърчава създаването на работни места. И имаме нужда от промяна, която да означава по-малко данъчно облагане на работните места. Също така трябва да решим изключително важния въпрос как да гарантираме устойчивостта на нашите бюджети, като предоставяме също така и данъчни стимули. И ако не го направим в рамките на пакта на стабилност, това ще подкопае нашите възможности за растеж и процъфтяване. Трябва, разбира се, да отчитаме различните ни средносрочни цели. Ние можем да го направим включително и чрез висококачествен процес на изработване и изпълнение на бюджета. Благодаря, госпожа Мария Жоао Родригес. Благодаря. За мен е удоволствие да говоря пред вас днес. Миналата година говорихме за използването за годишния обзор на растежа. Аз бях докладчик по тази тема. И ние чухме становището на Европейската комисия. Европейският семестър може да има положително влияние и Нека да видим перспективата на заключенията по отношение на сегашната ситуация. Всички знаем, че Европейският съюз е изправен не само пред редица кризи, а също така и пред много предизвикателства. Какво трябва да направим? Трябва ни европейски решения заедно с национални решения, но най-вече имаме нужда от европейски решения. И за това сме се събрали днес тук. Миналата година е парламентът прие доклада за обзора на растежа. В него се казва, че имаме нужда от силен растеж, силни инвестиции, ориентирани към бъдещето и трябва да намалим безработицата. В същото време взехме предвид и разликите между и в държавите членки. Тези разлики трябва да бъдат намалени. Това е много важно. Това става все по-важно, защото в сегашната ситуация знаем, че трябва да сближим Европейския съюз, трябва, за да може да имаме по-силно по-силно економическо възстановяване. Най-напред говорихме за микса от политически мерки. Основното ни заключение е, че този микс трябва да е ориентиран към инвестиции, инвестиции за бъдещето и трябва да се основава на износ, а също така и на устойчив вътрешен, вътрешно търсене. Естествено имаме нужда от реформи и то реформи, които да се съсредоточават върху производителността и растежа. Това е именно тази рамка, която ще ни даде възможност да се насочим в посока на баланс на бюджета и фискална консолидация. На следващо място – еврозоната. По отношение на еврозоната ние направихме заключението, че ни трябват специални препоръки. Трябва ни специална оценка на финансовото и състояние. Има недостъг от инвестиции в еврозоната. За тази цел е необходимо сътрудничество, чрез което да преодолеем тези недостатъци. В същото време може да се каже, че държавите членки имат нужда от повече пространство за инвестиции и тези, особено това се отнася за тези с нисък дефицит. Тоест, трябва да, тези държави членки трябва да не положат специални усилия. Освен това, всички държави членки трябва да направят повече инвестиции. Това има влияние върху начина по който могат да се намалят е, макроекономическите дисбаланси. Има няколко начини за това. Или да помолим по-неконкурентоспособните държави членки да положат повече усилия и, и да кажем, да, наистина, там трябва реформи в инвестициите, но в същото време трябва да помолим по-конкурентоспособните страни да направят още повече инвестиции. Надяваме се на сътрудничество при намаляването на макроекономическите дисбаланси. Освен това, заключението за по-силните европейски инструменти, които да помогнат на държавите членки да правят повече инвестиции. Тук говорим за по-доброто използване на общностния бюджет, на фонда за стратегически инвестиции. Искаме да дадем повече възможности за държавите, на държавите членки за за повече инвестиции и за завършване на банковия съюз и на економическия и паричен съюз. Ние направихме тези ясни апели към Европейската комисия и се надяваме, че Бялата книга, която ще бъде представена през, от Европейската комисия, ще отрази тези именно наши препоръки. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Сега ще продължим с дебата. Уважаеми колеги, имате, имате 3 е, минути на разположение. Господин Нортман от Германия е първият ни оратор. Уважаеми колеги, Комисар Домбровскис вече каза, че има стабилизация, че може да има стабилизиране на политиката, когато има и стабилизиране на бюджетната политика. И искам да направя следния коментар в този смисъл. Ако искаме такова стабилизиране на европейско равнище, трябва да вземем предвид, че в момента имаме една много щедра парична политика и не е ясно за какво може тя да се използва. Тя има милиарди, които, където лихвеният процент е нисък, в същото време се казва, че трябват повече инвестиции. Инвестиции, които трябва да се създадат, това дава впечатлението, че държавите членки трябва да инвестират повече, но ние знаем, че публичните инвестиции са по-малко от 5% от всички инвестиции в държавите членки. Тоест, ако искаме повече инвестиции, то това значи, че трябва да има съответните условия за това. Тоест, тези, които правят най-многото инвестиция, именно бизнеса да има възможност да го прави. И така се затваря кръгът. А именно, че това ще се случи там, където има доверие, доверие в устойчивия бюджет, в устойчивостта на съответните държави членки. За това е важно когато говорим за сближаване, да важно е тогава не да отслабим по-силните, а да усилим по-слабите. Това е рецептата за успех. Само така ще може да има економически възход за всички. Thank you. Uh, next speaker е, Енрико. Благодаря. Енрико Бианчиджиас. Социалисти и демократи от Португалия. Здравейте! Да, аз съм от португалския парламент. Искам да се спре на някои основни идеи днес в дебата. Комисията излезе с документ през ноември, който предлага на държавите членки една много важна концепция за еврозоната. А именно, че ще има един общ подход, общ фискален подход – в който става дума за увеличение от 1,6% от БВП. Тоест, преминаваме от един неутрален подход към един по-експанзивен фискален подход. И мисля, че това е стъпка напред във време, когато сме изправени пред огромни предизвикателства не само в Европа, Имаме търсене, което намалява в еврозоната и е важно за нашето бъдеще да привлечем повече инвестиции. Втората идея, на която искам да се спра – Имаме паралелни инвестиции за поощряване на... Е, имаме паралелни инструменти за поощряване на инвестициите. Планът Юнкер не е достатъчен в средносрочна перспектива. Какво ни трябва? Трябва ни системен подход, който да осигури фондовете от плана Юнкер да покрият повече територии и да осигурят по-добро социално-економическо сближаване. Бе казано, че паричната политика е изчерпана. Европейската централна банка намалява разходите за държавния дълг в много държави членки. И ако тук имаме политика, която е стигнала своята граница трябва да мислим за други инструменти. За, може би трябва да мислим за Европейския механизъм за стабилност. Във всички случаи имаме нужда от стабилност, сближаване и териториална кохезия, териториално сближаване. Аз подкрепям инициативата на комисията и на, подкрепям идеите на господин Московиси това е стъпка напред. Надявам се съветът да ви подкрепи и се надявам нещата за 2017 година да изглеждат по-добре. Сега давам думата и на представител на Комитета на районите. Добре да сте дошли, защото ние всички знаем колко е важна ролята на е, Комитет на регионите. Благодаря. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие да представям е, Комитета на регионите днес тук пред вас. Ние сме гласът на много релевантен актьор в европейския семестър. Представители сме на местното и регионалното равнище, а това означава 35% от инвестициите в Европейския съюз и около 40% за от препоръките за страна по страна са насочени именно към нас. Обаче, тук трябва да се направи повече по отношение на препоръките за държавите членки. Защо е така? Защото няма координация между различните нива на управление. Няма достатъчен административен капацитет и отговорност, което резултира в липса на политическа воля. За съжаление, ролята на регионите и общините не се отразява в годишния обзор на растежа. И препоръките към страните не отразяват факта, че много от компетенциите се падат изключително на регионалното равнище. Европейският семестър – ще постигне своите резултати, ще постигне успех само ако регионалното равнище бива въвлечено в неговата дейност. Всички управленски равнища трябва да работят заедно и е, прилагайки подхода на много слойното управление. През май бе публикувана от страна на комисията Кодекс за поведение за регионалните власти в рамките на Европейския семестър. Ние с удоволствие виждаме, че Европейския парламент е одобрил тази идея. Ние искаме да поканим националните парламенти да поканят приемането на този кодекс. Надявам се, че всички вие ще осведомите вашите столици за становището на Комитета на регионите. Най-напред, важно е реформ, е, програмите за реформи на национално равнище да бъдат разработени добре и да отразяват целите от европейското равнище. Желая ви всичко добро в прилагането на достиженията на европейския семестър. Благодаря. Ще бъда малко по-стриктен от моя колега съпредседател. Ще ви помоля да ограничите изказванията си до две минути, за да имаме възможност е, да дадем възможност на всички да се изкажат. Сега е, давам думата на Гозин Тързински, Доминик Десер. Благодаря, господин председател. Искам да попитам каква е логиката тук. Ние разходваме с пари, е, говорим за това, говорим за инвестициите, казваме, че трябва да подобрим бюджета, инвестициите, но всъщност не, не казваме нищо за разходите. Защо за, за, за как, колко, например, ще са средствата за нелегалната иммиграция? Защото голяма част от мигрантите са именно нелегални иммигранти. Какви са разходите за тях? Беженците, беженец е един човек, който бяга от една страна в друга страна. Той тези хора не пътуват през целия свят, за да отидат за, в Германия, за да получават там социални помощи. И така, какви са разходите за иммиграцията? Защото това е един от приоритетите. Ние трябва да говорим именно за приоритетите днес. Благодаря ви, благодаря ви за краткото избито изказване. Сега господин Маньос Николаус от Гръцкия национален парламент. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και το Προεδρείο. Здравейте. Поздравление от мен към всички, всички колеги и на, в панела. Миналата година имаше друга атмосфера, в която работихме. Друга атмосфера имаше и в света. Виждаме, че определени сили се консолидират и назряват нови конфликти. Не знаем какво ще се случи в бъдеще, не може да предскажем бъдещото развитие. Има обаче сили, които искат да постои, построят големи стени, които да разделят страни, които да разделят богатите от бедните – Имаме такива стени, имаме идеологически стени обаче. Чувстваме духа на евроскептиците. Чувстваме тяхното бреме върху плещите си. Трябва да вземем мерки. Е, едни от тези мерки биха могли да бъдат следните. Да се намали социалната несправедливост. Може да имаме такъв подход да се сближат жизнените стандарти между гражданите на Европейския съюз. Такова е, едно, такова е едно сближаване, именно истинското сближаване и истинския отговор срещу екстремните сили. Не бива да сме изненадани след няколко месеца ако говорим за спасяването на еврозоната, имаме един много ясен пример. Не бива да поставяме по-високо економическата политика от социалната политика. Ето в Гърция имаме много безработни, безработни, които нямат социални права. Госпожа Каталин. А сега от Унгарския национален парламент. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата. Говорим за целите на годишния обзор на растежа и за доклада по, ранно предупр... по механизма за ранно предупреждение. Ние се радваме, че тук този е, доклад за ранното предупреждение не споменава Унгария. Това е хубаво. Имам два коментара. Най-напред смятам, че европейският семестър е много важен като база за едно по-включващо и по-включваща и по-просперираща европейска економ... економия. Според мен техническия диалог трябва да се усили, информация трябва да се обменя по-добре между държавите членки. Това ще допринесе до един по-балансиран обзор и до едно по-добро прилагане на предло... препоръките към държавите членки. Унгария се опитва опитва да интегрира всички сили на обществото на работния пазар. Благодаря сега колегата Пауло Калери, сенатор от Италианския сенат от Демократическата партия. Благодаря. Мисля, че всички си даваме сметка, че е, има възстановяване, но то е много бавно и много е, скромно. Факт е, че това възстановяване се подхранва от вътрешното търсене в еврозоната и не толкова от е, износа, нетния износ от последните 4-5 години. Дори в Германия, е, и, където в миналото и, и, износа е бил двигателя. Сега ясно е, че ние трябва да, за да укрепим този цялостен, цялостното вътрешно търсене, това е отговора, но това не се прави в момента и това се е, забелязва по големите е, разминавания в отделните страни. Единствената подпомагане е чрез паричната политика. На нас трябва фискална политика и съм съгласен с комисаря Московици, че е много важно е, е, да видим как, е, да, да, да развиваме една е, експанзионистична фискална политика за подпомогнем на вътрешната търсене това ще доведе до резултати за еврозоната. В сегашната структура обаче, съответната фискална политика, няма такава фискална политика в еврозоната. На практика няма еврозона и един инструмент за измерване на фискалната политика на, на, на държавите членки. Е, просто това, което, с което разполагаме е някакъв произволен резултат от е, сбора от националните фискални политики. И въпрос, въпросът ми към комисаря Московиси е как, комисията е, твърдите, че ни трябва фискална позиция, политика, но как ще стане това? Чрез кооперативен подход, т.е. като е, помолим държавите да е, преследват определени цели или комисията възнамерява да въведе нещо повече, да потърси по-силна степен на централизация или политика, е, чрез която да е, изгради фискалния капацитет на еврозоната. Защото за момента не е ясно дали е, тази, този кооперативен подход подход на, на сътрудничество е достатъчен, за да постигнем желаната фискална политика. Благодаря. Сега, госпожа Калимберже от Националното събрание на Франция. Благодаря, господин председател. Всички сме съгласни, че трябва повече растеж за всички в Европейския съюз и еврозоната е, но е, малко ме е, смущава това, което каза господин Етмарк, Хъкмарк, защото трябва всеки да се справя според него сам и да намира е, средства за е, своите политики сам. Тогава за какво ни е еврозоната, за какво ни е, е Европейския съюз, ако всеки ще се оправя, е, ще се спасява поединично. Това не е начина. Е, би трябвало да, да е, въведем политика, е, която да е възможност на изоставащите да напреднат и на напредващите да напреднат още повече. Има два пътя. Едната писта, единия е, който споменахте, това е световната търговия. Положението бе споменано, това споменаха мнозина от изказалите се, международното положение е променено с избира на господин Трамп, който няма намерение да спазва международните договори и а, с. А, аз наистина желая кораж на тези, които ще преговарят с господин Трамп, защото би трябвало наистина да се постараят да го убедят да промени позицията си по отношение на международната търговия. Е, американската политика е, ще е, има решаващо значение и ние трябва да мобилизираме собствените си сили. Само със собствени сили ще можем да, да променим, да отстояваме позициите на еврозоната. Ако имаме една експанзивна бюджетна политика, една стабилна фискална политика, тогава ще напреднем и ако еврозоната трябва да е, излезе от тази криза, трябва да мобилизира е, ресурс отвътре. Тя не може да, решава, да разчита на решение отвън е, бюджетната политика ще ни позволи в бъдеще максимално бързо да постигнем економическо възстановяване със собствени средства. Сега господин Юро Галамба от Португалското национално събрание социалисти, социал-демократи. Благодаря. Добър ден. Аз съм член на Португалското народно събрание и член на Комисията по финанси. Много важно е да дадем тласък на инвестициите. Основните критики е, които отправи господин Хъкмарк, е, е че е недостат, са недостатъчни структурните реформи. А, но ако гледаме Европа, е, какво виждаме? Инвестиционна криза, която обхванала цяла Европа. Тук е, не става дума само за е, реформиране на данъчните системи, структурни реформи, които ще дадат отговор на въпроса защото е, данъчните системи без е, е, инвестиции няма да доведат до нищо. Какво ни казват фирмите, предприятията? А именно, това, което им пречи да инвестирате, е липсата на недостатъчното търсене – така ни казват поне е, предприемачите, хората от бизнеса. Може би е добре тези, които формулират политиките, да се вслушат в е, е, това, което им казват предприемачите една страна може да расте, само ако расте търсенето. Без търсене никой няма да инвестира, никой няма да инвестира в производства и за клиенти, които не съществуват. Така че нека да не, да не е, се хващаме за погрешни решения. Ако искаме да, да, да дадем тласък на скромното възстановяване, на което сме свидетели в момента, трябва да променим е, търсенето, а не да се взираме в други подробности и други варианти, които също само ни отклоняват от основното. Благодаря. Е, сега представителя на Сириза от гръцкия парламент. Благодаря, господин председател. Знаете е, в какво положение се намеря Гърция. Все още изпълнява програма за е, корекции, но а, е, ние сме в курса на нещата с Европейски Европейския съюз и еврозоната. Искам да се спра на няколко въпроса, които вие поставихте. Казахте, че растежа е много скромен и бавен. Ние е, сме наясно с проблема, но какви са причините за този бавен растеж? Защо? е висока безработицата, защото има толкова висока безработица в ЕС, защо все още нямаме сближаване, нямаме конвергенция, даже напротив имаме раздалечаване между държавите членки, имаме е, такова раздалечаване, е, дивергенция във всяко отношение, договори, е, доходите, социалните осигуровки, условия и и е, социалните грижи, общо. Какви са причините? Едното е неравно, небалансиран, не, не, неравен растеж. Споменахте го, но не обяснихте защо. Някои държави а, имат а, висок а, публичен дефицит, а, други а, имат а, висок излишък. И ако е, сравняваме стойностите, независимо от е, това как е, е разпределено богатството сред населението, Европа значи е излезла от, е, от Европа, излезла от кризата, докато Европейския съюз е още крета в нея. Значи тук се питам или ние нещо бъркаме, или нещо в световен план не е наред. Тук е, един е, колега каза, че е, може човек да, краката му да са в хладилника, главата в урната и все пак средната му температура да е добре. Но ние в Гърция и краката и главата, главите ни са в пещите, в, в горещата пещ вече от 6 години и и средното, осреднената стойност се влушава вместо обратното. Още половин минута ми дайте, господин председател. Така че програмите от последните 6 години са погрешни. МВФ е, и Европейски съюз признават, че е, много неща са сбъркани. Имаме ужасна безработица, ужасна задължнялост. Говорите за реформи. Когато казвате реформи, имате предвид, че Гърция няма да има право, например, на колективно договаряне ли? Благодаря, господин. Сега давам думата на представителя на Италианската камера на представителите, социал-демократ. Много ви благодаря, господин председател. Както беше посочено, Съюзът преминава през стратегическа, много сериозна криза, екзистенциална криза. И освен това, Брекзита, антиглобалистското движение популистските движения имат много сериозни причини за своето възникване. Точно за това има нужда от смели отговори. Всъщност проблемът с растежа е не, че той е толкова слаб, а че е толкова неравномерен. Економическата политика не отговаря на ситуацията. Има нужда от ефикасна парична и данъчна политика. Разбира се, ЕЦБ провежда много добра, смела политика, но сама по себе си тя не е достатъчна. За това е необходимо, както беше казано, експансионистка, много настъпателна политика в областта на бюджетната дейност. Необходимо е да се потърсят повече инструменти в рамките на плана Юнкер и Европейския фонд за развитие. Може би трябва да се размразят замразените средства. Следим за това какво случва с бедността, с безработицата. Неравенството е изключително голямо. През последните години виждаме това. Виждаме, че в миналото Европа от синоним на социалния напредък вече не може да бъде наречена такава, защото е много отслабна основата за социалния напредък. Необходимо е да се пречупи тенденцията, за да може Европа отново да стане водещ фактор в прогреса. Благодаря. Благодаря. Мадам Даниел Рой от Френското национално събрание. Благодаря, господин председател. И аз е, на свой е, ред ще гарантира, ще реагирам с е, чувство за хумор на това, което каза господин Добровски, който каза, както непрекъснато казва и миналата година и така нататък, сякаш нямаме междувременно Брексит и нямаме Тръмп както е, обикновено той говори за политика на предлагане, за стабилност е, във връзка с е, Испания, Португалия е, и е, Гърция. Е, сега, господин е, Московици, вие се опитахте да е, засегнете няколко въпроса, по-конкретно е, и въпроса с инвестициите, които трябва да играят много по-важна роля и е, благодаря е, за това, че казахте, че ще водите битка срещу фискалните е, убежища, е, е, данъчните убежища. И аз мисля, че наистина е, многонационалните фирми и тяхните социални отговорности не се, е, е, тях не се гледа все още сериозно от е, страна Европейския съюз. За сега е, След Брексит е, е, ситуацията е променена. Е, един трансграничен данък, въглероден данък е една, една важна мярка, но господин Трамп обясни, че той ще преработи и преразгледа всички до сега договарни подписани договори и е, ще бъде е, е много по... Е, е, ние трябва да вземем една позиция, която е много по-твърда по това отношение е, и въпросът е дали смятате, че трябва да се направи нещо, дали ще бъде приоритет на вашата политика от тук нататък борбата с бедността аз а, мисля, че а, ще, огранича, ще огранича броя на изказвалите се след господин Марко Вали, защото а, да имаме възможност а, да, да се съвмести в графика. Благодаря, господин председател. Аз съм депутат от движението 5 звезди. Това е едно движение, което често бива наричано популистко от хора като вас. Чувам и много други етикети, които се лепят върху нашето движение. Стремим се да разберем каква е динамиката в този парламент, за да постигнем добри компромиси, които да са благоприятни за моята държава, за Европейския съюз като цяло, включително в областта на миграцията. Има един въпрос, за който не се говори много – Еврото е един проект с ясни неравновеси и политически, и не само. Виждаме, че има стремеж към обща бюджетно-данъчна политика на нивото на Европейския съюз, за да се възстанови равновесие, за да може да се отговори на симетричните и асиметричните сътресения. Но не може да бъдат задължавани от тези, които имат прекомерен дефицит, да плащат огромни суми. Германия предоставя 200 милиарда евро на страдащите народи, но това не решава проблема, защото виждаме, че се взимат едностранни решения и аз смятам, че имаме само един път пред нас път към намиране на компромиси и общи решения. За мен това е оптималният начин да преодолеем проблемите. Отново повтаря, една държава, на която и се извиват ръцете, може да излезе, доброволно да излезе от економическия паричен съюз, но за това всички ще бъдем виновни. За това трябва да се търсят альтернативни инструменти. Република Португал и Господин Мануел Родригес от Португалското национално забрание. Благодаря, господин председател. Много ми допадна изказването на господин Московичи. Да, економическото сътрудничество в Европа изисква по-голямо задълбочаване на сътрудничеството и взаимовръзката на институциите. Необходимо е да се финализира третия стълб на банковия съюз. И точно за това говорим за едно предложение от май 2015 година, внесено от португалската, португалското правителство за създаване европейски валутен фонд. Все повече тази идея става актуална и необходима. Целта е да има естествено развитие, за да се гарантира по-голяма стабилност на еврозоната, която да е устойчива към економически съдресения, към различни социални и економически рискове. Необходим е механизъм от този вид и той може да има и определени бюджетни правомощи, за да се извършват реформи при определени условия, а именно да се засили единния пазар. Тези предложения, според мен, са свързани с това, че Европа е на един етап, който е етап на ускоряване. И инфлацията все още не е стигнала до средносрочните показатели на ЕЦБ. Все още сме далеч от това. Освен това, виждаме динамиката на цените и е много важно да използваме това, което вече знаем за ситуацията, за да подготвим следващата вълна на структурните фондове, за да може да има естествена еволюция от сегашното положение към по-добро. Благодаря. Euh, Френското социално събрание от социалистите. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Пиар Босковичи за предложението на Европейската комисия и е, имам един въпрос. Е, предвид позицията на, на е, е САЩ, е, трябва да би трябвало ние, Европа като цяло, да е, следваме една е, е, е експазионистична политика. Можем ли да го правим всички заедно и как е, ще си поделим отговорността между, държавите член, между държави членки? Дали комисията смята да работи по такава идея? Юрген Лигин има думата от е, Естонската е, народно събрание. Благодаря. Уважаеми колеги, искам да се спра на няколко от изказванията на нашите колеги. Моята позиция, че европейският проблем никога не е бил свързан с дефицита или публичните разходи, Мятам, че прекалено малко винаги са били частните инвестиции, не публичните. Прекомерната регулация, намаляването на конкуренцията и конкурентоспособността и високата задлъжнялост. Това са проблемите. Затова съм разочарован от промените в бюджетно-данъчната политика в Европа като цяло. Надявам се, че комисията няма да продължи в тази посока. Благодаря ви. Мерси. Благодаря, благодаря ви във всички случаи за усилието да бъдете кратък. Това ще даде възможност да, да, да дадем думата на съпредседателя господин Роберто Голтери, за да обобщи резултата от дискусията. Много ви благодаря уважаеми господин съпредседател. Да, наистина мисля си, че нашето обсъждане е много интересно. Разбира се, има някои различия, но има също така и общи позиции. И това е отразено и в документа, който наскоро бе одобрен от съвета. Този документ, според мен, е по-малко амбициозен от първоначалното предложение на комисията, което предлага определено разширяване на финансовата политика, но дори и това по-малко амбициозното предложение на съвета, аз разбирам, че държавите членки, министрите на финансите им, одобриха предложението на съвета и определиха някои общи позиции стои въпроса е, как да бъдем последователни, особено в последващите стъпки, отнасящи се до конкретните държави членки. Защото заключенията на съвета и комисията казват, както казаха и някои от нашите оратори, че економиката е все още твърде крехка, изложена е на рискове и твърде слабо общо вътрешно потребление. И виждаме, че в нашата политика, в нейните измерения, трябва да има измерението структурни реформи, фискална отговорност. И трябва да използваме бюджетно-данъчната политика, за да може тя допълни паричната структурна политика и да насърчи вътрешното употребление и да гарантира балансирана политика. С това всички сме съгласни. И всички министри от Екофин се съгласиха с това. Ясно е, че тази политика в бюджетно-данчната сфера трябва да бъде експанзионистична, разширяваща се или поне неутрална но как да преминем от общите обобщените данни към данните политиката за конкретни държави. И тук виждаме същото противоречие, което вече подчертах във връзка с предложението на комисията. Имам механизма на правила за конкретни държави и там се говори за това, че финансовата ситуация или отрицателна, или в най-добрия случай е неутрална. Как да избегнем рисковете? дори да се опрем върху най-малко амбициозната основа, т.е. заключеният на съвета, така ли, че ясно е, че държавите членки имат нужда от гъвкавост. Те трябва да имат инструментариум и как да избегнем риска, за да имаме препоръки, отнасящи се до конкретни държави и по широката, общената позиция. Отново трябва много сериозно да обмислим как да прилагаме конкретна политика спрямо отделни държави. И в момента сме на етапа на европейския семестър и неговия цикъл, който се отнася към конкретните държави, формулирането на препоръки към тях за следващата година. В този контекст, в условията на много крехко възстановяване, необходимо е да се намери подходящия баланс и да се намери съгласуваност между препоръките за отделните държави и общото ниво, а, общата фискална ситуация, разбира се, тук ще имаме една по-широка дилема за използването на нашите инструменти – и използването на фискалния капацитет, но пред нас е. Ние се сблъскваме с една дилема. И трябва, разбира се, преди всичко да гарантираме растеж и работни места. И трябва да се стремим към по-високи стандарти. Виждаме, че националните парламенти искат да се определи политика, да се формулира политика, която да е благоприятна за растежа и работните места. Заповядайте. Благодаря, Роберто, почитаеми депутати. Преди всичко, благодаря за този дебат. Ще реагирам, ако ми позволите, накратко на някои от изказвания. Първо, за приоритетите в економическата политика им Бяха споменати много неща, включително и инвестициите, структурните фондове и необходимия фискален баланс. От гледна точка на комисията ние виждаме три важни приоритета. Да се насърчат инвестициите. Една от първите инициативи на тази комисия беше инвестиционен план за Европа. Това също така означава премахване на пречките пред инвестициите и това се отнася и до публичните и до частните инвестиции. Второто е структурните реформи. Трябва да се подчертае тук, че не може да решите структурните проблеми с економиката само чрез данъчни стимули. Наистина трябва да се използват всички ресурси. И третото отговорна бюджетно-данъчна политика – може би следва да спра по-подробно на това измерение, защото за него много се говореше тук. Ще проведем обсъждане на това, кои трябва да бъдат подходящите обобщени показатели и наистина комисията би искала да има по-широк обхват при оценката и формулирането на танчно бюджетната комисия. В съобщението на комисията се изтъкват различни подходи спрямо държавите членки. Тоест, у нези държави членки, които са в процедура за прекомерен дефицит и още не могат да стигнат средносрочните си бюджетни цели, трябва да продължат предвижването си в посока средносрочните цели. Също така средносрочните бюджетни цели, ако те са достигнати, позволяват да се използва повече гъвкавост. Дали това следва да се допълни от някои инструменти за еврозоната? Това се вписва в дейността по финализиране на економически паричен съюз и стабилизирането на еврозоната. Няма в момента да спира много подробно за това, защото финализирането на економическия паричен съюз ще бъде тема на следващия ни кръг обсъждания и тогава ще се говори по-подробно за тази тема. Но така или иначе, вече сега виждаме как може да бъде решен въпроса с фискалната ситуация. Благодаря. Пьер си. Няколко думи ще допълня. Наистина е, оценявам високо тази дискусия и е, е, това е в подкрепа на, на, на, на този е, е, омагиосен триъгълник е, инвестициите и другите три елемента, отговорната бюджетна политика и трето реформите. Ние трябва да насърчаваме и производителността, и социалната закрила Въпросът за конвергенцията, за сближаването бе поставен многократно. Той е отрешаващо значение, ако еврозоната не постигне, ако продължи тенденцията на раздалечаване, стабилността, която сме достигнали, няма да достигне, няма да ни е достатъчно, няма да ни даде възможност да продължим. И поради тази причина, всъщност, ние искахме е, да, да работим, сме готови да работим по е, този въпрос за е, този дисбаланс и от тук и нашия призив за бюджетна експанзия на еврозоната. И в работата ни по постигане такъв баланс ние е, се стремим е, да бъдем реалисти, както по отношение на, на е, Германия и е, Нидерландия. Те се опитват да решат всички въпросни, всички трудности там, където инструменти, с които разполагаме, са недостатъчни. Колкото до Гърция, наистина тя представлява сериозна, тя е източник на сериозни тревоги за нас, тъй като сега ние, ние държим Гърция да остане в еврозоната, ние е, държим е, на единството на еврозоната, но трябва да намерим глобално решение, е, хем да се реформира Гърция, хем да постигне висок растеж, да разкрива работни места и съответно да се реши проблема с задължнилостта и работим с гръцките власти да постигнем е, максимално скоро до, да приключим преговорите по втората програма. Е, мнозина от вас е, говориха за бюджетния капацитет, бюджетните възможности на, на еврозоната и че това трябва да е сериозно. Това ще е тема на следващата е, е, сесия, но ние сега се готвим за 60-та годишна от е, римските договори и, както съм го казвал многократно, е, аз съм за е, засилване бюджетния капацитет на, на еврозоната. Е, би трябвало обаче да търсим и стабилност и динамика в развитието на, на еврозоната. Колкото до общата бюджетна ориентация, ние е, сме е, говорим за е, от 0,5, всъщност разликата между 0,5 и 2,5% е, е, би трябвало е, това тук ножицата да се свие тази разлика между отделните държави членки, членки трябва да се намали и това трябва да стане с, е, чрез един е, интелигентен и гъвкав подход. Е, бюджетната политика не трябва да бъде да има наказателен характер, тя не трябва да е ограничаваща, тя трябва да се постига, формулира чрез съответния диалог и по този начин ще продължим да работим в бъдеще. Thank you very much. Благодаря ви много. Можем да приключим с това първата ни част. Само 3 секунди, за да се качат в президиума новите ни оратори и ще продължим нашата работа с следващата сесия. Thank you.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 Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Веднага започваме с второто ни пленарно заседание. За мен е чест и удоволствие да дам думата за уводно слово на председател на Европейския парламент Антонио Таяни. Много благодаря. Почитаеми депутати на националните парламенти, на Европейския парламент, уважаеми господин заместник председател на комисията, господин Добровски, уважаеми господин комисар Моксовици, уважаеми председател, много се радвам да видя толкова много участници на второто заседание за бъдещето на економически и паричен съюз. Всички сме съгласни, че има бъдеще, но как да гарантираме такова бъдеще в времена на агресия, несигурност? Виждаме високи нива на безработица в много държави на Европейския съюз. Виждаме, че Финансовата стабилност все още не е постигната. Економическите неравновесия продължават да въздействат върху нашия паричен съюз и социалното неравенство е основният проблем пред нас. В тези условия основателно е да попитаме, кои елементи на економическия паричен съюз трябва да бъдат доразвити. Националните и европейски депутати трябва да си сътрудничат повече. Обеден съм, че имате много и най-различни идеи за това как да се подобри економическото управление на нашия економически паричен съюз. В момента Европейският парламент подготвя своя доклад по тази важна тема в в рамките на съвместния доклад, автори на който са Ферховщад Бресо и други колеги. На пленарното заседание ще има възможност да се изрази мнението по тези три доклада. Също така очакваме от комисията бяла книга за това, как Европейския съюз да гарантира по-добри резултати, да даде повече на държавите членки и гражданите им. В тази бяла книга ще бъдат обхванати много аспекти от економическия паричен съюз. Не очаквам от комисията да изложи подробно своето мнение днес, но разбира се, сме сигурни, че в нашето обсъждане днес ще получим доста информация за размисъл. Радвам се, че днес сред нас е заместник председателя на комисията господин Домбровски. В доклад от юни 2015 година се включва и пътна карта към финализиран економически паричен съюз извършва се вече дейност, но тя трябва да бъде продължена и интензифицирана. Днес и в близките дни ние като избрани представители на гражданите на Европейския съюз имаме възможността и задължението да обсъдим много различни аспекти на управлението на еврозоната. Първо, как да подобрим сегашните инструменти за управление като европейския семестър и пакта за стабилност и растеж. Второ, как да засилим управлението на паричния съюз и трето, как да укрепим социалното измерение и сближаването в Европейския съюз. Това са теми, които не са от вчера в нашия дневен ред. Седем години, откакто е започнала кризата, европейската економика продължава да бъде слаба и крехка. Трябва да подобрим економическото управление. Вече има значителни постижения от гледна точка на фискалната консолидация, но трябва да продължим да подпомагаме структурните реформи, за да укрепим нашия економически потенциал. В такива сфери като данчното облагане, пенсионното осигуряване, пазара на труда, бизнес среда, услугите и бизнес администрацията са все сфери, които трябва да бъдат подобрени. Следва да използваме целият потенциал на единия цифров пазар, енергийния съюз и всички наши сфери на политика, за да засилим растежа и създаването на работни места. Трябва да подкрепяме малките и средни предприятия, без които е невъзможно да има реална економика. Без нея не можем да продолем кризата. Въпреки напредъка на някои държави членки, проблемите остават. И с много проблеми се сблъскват и младите ни хора. Необходимо е да се отчете също така и въздействието върху нас на условията в цял свят. Затова е необходим по-задълбочен дебат за засилването на економически и паричен съюз. През последните години се предложиха много реформи. Банковия съюз, съюза на капиталовите пазари. Имаме нужда от повече инвестиции и Европейския фонд за стратегически инвестиции върви в правилната посока. Съвместно трябва да създадем система за управление, в която е ясно разписано кой за какво отговаря. Значението на демократичния дебат, на отговорността и подотчетността са изключително важни всяко едно координиране и надзор на фискалната политика трябва да се извършва при активното участие на избраните представители на гражданите на национално и европейско ниво. Необходима е демократична подотчетност и отговорност. Необходимо е по-ясно и по-добро взаимодействие между европейските институции, националните органи за управление и парламенти. Важно е да се оформи основата за економическо управление. Тя трябва да бъде амбициозна и същевременно реалистична. Много ви благодаря за вашето участие в тази три важна седмица. Много ви благодаря. Thank you very much, miss. Много ви благодаря, господин председател. И сега ще отстъпя председателското място на моя приятел господин Шанар Туи. Чакай, чакай. Bien, mes chers collègues, Скъпи колеги, е, радвам се да ви приветствам с, в качеството си на председател на бюджетната комисия в, е, заедно с, е, да се председателствам заедно с господин Галтиери, който председателства комисията по е, е, економическата комисия. Въпросът, който ще сегнем са пътищата, какви са пътищата за засилване управлението в е, еврозоната и начините за това ще дадем възможност да ни говорят на двама комисаря, господин комисаря Домбровски и господин Московичи, след като вие ще имате думата по същия регламент, който до сега действаше, с стремеж да ограничите изказвайте си до две е, минути и да бъдете дисциплинирани, за да има възможност всички да се изкажат необходимостта да се засили управлението в еврозоната е, не, е очевидна е, поради, за да оцеляването на еврото. Ние избрахме между едно е, економическо или бюджетно е, управление или е, е, и пакта за стабилност и растеж. Пакта за стабилност и растеж залага правилата, и, които когато бъдат нарушени, би трябвало да се въведат или наложат съответните санкции, наказателни мерки, предвидени в регламента. А в момента ние нито, реглама, нито регламента, нито управлението действа както трябва, което застрашава еврозоната и съответно подкопава доверието в еврозоната. Ето защо трябва да се, и когато говорим, че трябва да се засили растежа, да се създадат работни места, как може да стане това, ако няма пълно доверие в паричната, в паричната единица и в самата институция, самата структура на еврозоната, имаме економическа политика, економическа политика, но тя не е политика на еврозоната. Е, сега тук можем да говорим за федерална политика, като в САЩ, например, но това е друг въпрос. Ето защо би трябвало да развием, доразвием институциите, да укрепим управлението на еврозоната. Е, Председателя Таяни е, тук спомена, че имаме двама колеги, госпожа Перес от ЕКОН и е, представител на е, комисията бюджет, които ще е, предложат една е, проект за реформа на е, еврозоната и бюджета, за да може да поема тя симетрични и асиметрични е, шокове и да се опитва опитаме да въведем един кодекс на конвергенция, на сближаване. Социално, економическо, ако щете и екологично. Всичко това ще помогне и за растежа, и за засилване заетостта. Е, европейската парична Европейския е, паричен съюз съществуваше, но наистина сега ни трябва е, да е, стигнем, да, да имаме действително управление на еврозоната. И сега ще дам думата на господа комисарите. Благодаря, скъпи Жан. Мисля си, че ви казахте почти всичко. Completion of uh, EMU is essential for... Uh, наистина, това, което вие казвате е от съществено значение за едината валута, но все още наистина нямаме надлежащо економическо управление. Единственото, което бих добавил към казаното от вас е, че Всъщност, ако разгледаме показателите, току-що посочени от господин Домбровски, ние ще видим, че наистина вече е постигнато много. Виждаме, че имаме най-нисък дефицит в света, но може би все още не сме успели да постигнем успех в другите задачи, например, структурното балансиране на економиката. Разбира се, трябва да въведем необходимите инструменти за сближаване на економическата политика, за засилване на растежа и заедостта. Разбира се, все още не е достатъчна координацията на економическата политика, все още не са ясно разписани правомощията, включително изподелените правомощия. Но ясно е, че ако има политическа воля, ние знаем, че можем да постигнем много и да направим огромни крачки в посока надлежно економическо управление. Вече са набелязани редица решаващи стъпки, те могат и трябва да бъдат предприяти. И така, първият ни оратор от Европейската комисия, господин Домбровскис. Благодаря ви. Уважаеми колеги, уважаеми депутати в Европейския парламент, националните парламенти, дълбочината на обсъждането, което се води днес и сега и на предходното ни заседание показва колко е важно да бъдат засилени институциите на економическия паричен съюз. Все още в този съюз има много неизползван потенциал и трябва да бъдат преодолени оставащите все още недостатъци в неговото функциониране – и разбира се, тук трябва максимално да използваме вече съществуващите инструменти и е важно да постигнем консенсус за финализиране на економическия паричен съюз. И в документа от юни 2015 година се посочва какво трябва да се направи. Задълбочаване чрез конкретни действия. И това се изтъква в доклада економическия съюз трябва да бъде по-благоприятен за социалното сближаване, растеж и за това трябва да засилим подхода на европейския семестър. Сега се публикуват първо общите препоръки преди препоръките за отделни държави. Също така препоръчваме да се въведат таблици с резултати за сравнение на производителността на труда в отделните държави членки. Също така приехме законодателни предложения на Европейската схема за гарантиране на влоговете и също така предложение за намаляване на рисковете. До 2019 смятаме да финализираме капиталовия съюз. Работи много бързо и по реализирането на законодателството. Радвам се, че предложенията и за банковия съюз и капиталовия съюз са включени в списъка на въпроси, по които има съгласие между съвета, Европейски парламент и комисията. Също така трябва да засилим нашия фискален съюз чрез създаване на Европейския фискален съвет. Освен това, тази парламентарна седмица е един от резултатите на нашата нова политика, която предвижда привлича на всички заинтересовани страна. Това гарантира легитимност на нашите реформи и нашата политика. Както се посочва в доклада на пете председатели, необходимо е да бъдат въведени и нови инструменти, създадени нови институции – включително и в средно и дългосрочен аспект. Комисията, като отговорен орган за това, подготвя предложенията за реформи. Нашата обща цел е по устойчив, по процъфтяващ економически и паричен съюз. Това означава засилено сближаване между економ... економиката на държавите членки и по-голяма устойчивост към различни економически сътресения. Това изисква по-голямо засилване на финансови банков сектор. Също така това изисква по-голямо внимание към социалното измерение. Виждаме, че економически паричен съюз допринася за запазване на нашия економически и социален модел. Обаче Възгледи за това как да постигнем нашите цели са твърде различни. Разбира се, трябва да балансираме различните позиции и подходи и трябва да помислим за намаляване на риска и споделяне на риска. Няколко конкретни примера. Например, насочване на публичните финанси към решаване на неравновесията в отделните държави е начин да се продолеят много рискове. По този начин ще бъде намалено, намален риска, който трябва да се споделя. И също така устойчивостта към големите сътресения ще стане по-голям. В финансовата сфера ще се предвижда повече споделена риска чрез частни канали, така че рискът ще бъде разпределен равномерно в различни държави и единия фонд за реорганизиране на проблемните финансови институции ще работи. Вероятността да се прибягва до общи ресурси ще се минимизира чрез силна надзорна уредба и институции. Разбира се, силни Европейски съюз означава и силна еврозона. Ще бъде внесен документа за задълбочаване економически и паричен съюз и това ще съвпадне с отбелязването на 60 годишният на Римския договор. Обаче има още някои нерешени проблеми и въпроси. Стои въпросът, например, как да подновим дейността по сближаването в еврозоната? Какви ще са критериите за сближаване? В доклад на петте председатели се посочват някои аспекти, например, помощите по безработица и други. Моят опит с европейския семестър показва, че засилването на устойчивостта на нашата економика, по-добрата бизнес среда и действената публична администрация са от значение. Второ, доклад на пете председатели предлага да има механизъм за фискална стабилизация за цялата еврозона, за да бъдат намалени рисковете и повишена устойчивостта към тях. Основната идея е как да бъдат подпомогнати инвестициите. И очевидно се предвижда също така и схеми за гарантиране на влоговете. Също така ще бъде предоставен помощ на държавите, които преживяват асиметрични сътресения. Разбира се, много от решенията и инструментите ще бъдат потърсени и приложени на национално ниво. Също така, нека не забравяме за Европейския стълб на социални права, нещо, което в най-скоро време ще бъде официално представено и обсъдено. Както виждате, има широк спектър от теми за обсъждане. И, разбира се, очаквам и вашата помощ и подкрепа. Благодаря ви. Благодаря. А сега има думата Пьер Московиси. Благодаря, господин председател, господа депутати, благодаря за поканата. Е, радвам се на тези възможност да обменим мисли по тези важни въпроси. Говорихме току-що за политическата и економическа конюнктура. Сега няма Касандра, която да предскаже бъдещето на еврозоната, но там е бъдещето и трябва да работим за това е, да работим на ниво е, парл... Европейски парламент, както и националните парламенти, защото мисля, че отговорностите е, трябва да са поделени. Жан Артюи е, вече засегна няколко от тези въпроси. Комисията в бюджета е, работи по окончателния вариант, представен от Марио Монти, за бъдещето финансиране на бюджета на Европейския съюз. Е, ще мобилизирахме усилията си и вече в началото на годината има доста мнение по тези въпроси от Европейския е, парламент. Въпросът е с какви средства разполагаме в момента. Е, първо, трябва да засилим е, кохерентността, в смисъла на макроекономическата политика. Комисията излезе със съобщение с една положителна ориентация на е, политиката по еврозоната. Е, сега трябва да имаме, е, може би, една умерена бюджетна политика ще е по-благоприятна по отношение на растежа. Трябва да следваме конкретни примери, за да следваме тази ориентация. След това управлението, пътната карта на председателя наистина поставя въпроса за тази нова, този нов, това ново управление. Разбира се, сега контурите са очертани. И вече ние ще работим с Валдис да ги изпълним със съдържание. Е, всеки със своя, в своя ресор. Е, както се предвижда в първата фаза на доклада, е, общата политика за еврозоната, както и пряката бюджетна политика, това са вече по тези въпроси вече имаме документи, въпросът е да, да се прилагат. Разбира се, е, трябва да работим и за засилване производителността. Е, това е, ще ни помогне да развием е, структурната си политика е, и да работим по е, човешкия е, ресурс, човешкия капитал. Е, развитието на европейския семестър със съответния социален елемент. Това също е, нещо, което е, представлява първата фаза от задълбочаване на Европейския съюз. Едно е, това предполага едно по-тясно ангажиране и националните парламенти. Господин председател, наистина е, ние често, е, вие често всъщност е, сте присъствали на такива заседания на националните парламенти, в, на които се обсъжда този въпрос. В в рамките на голямата бяла книга ще се съдържа една част за общия паричен, Европейския паричен съюз, който ще излезе по повод 60 годишнията от договора, Римския договор и а, ще започнем изпълнение на доклад на Пет имат президенти, председатели. Част от него е сигурността, въпрос за сигурността. Не бих искал сега да е, анализирам съдържанието, но ще ви кажа само, че според мен трябва да е, имаме едно, едно излезно предложение, което отговаря на, на е, изискванията на момента. Да завършим е, е, паричния съюз е, е от е, особено значение, както и е, економическо и социално сближаване. Трябва да имаме нов механизъм за стабилизация, за да се гарантира е, в е, траен, е, трайно е, механизма за инвестиции. Другия момент е, е въпроса за споделяне на риска, който зависи от спазване на ангажиментите, които сме поели. Трябва наистина да се балансира и да се споделя риска. Социалното измерение, то сега присъства много силно и е, има конкретна роля за е, за да засили чувство на собственост сред е, държавите членки и гражданите. Отблизо е, пет години е, вече работим по гръцката криза и но наистина ни трябва да вдъхнем нов живот на демо, европейската демокрация, прозрачност е, прозрачността, т.е. да реформираме управлението в еврозоната. Защото стабилността е, изисква и но и динамиката на процеса изисква реалистична демократична политика и ако искаме да имаме подкрепата на, на е, гражданите, е, наистина трябва да следваме тази линия. В е, много, междувременно в много държави членки ще се проведат избори и предварителните резултати не са особено радващи. Така че наистина трябва да работим сериозно. еврозоната наистина трябва да бъде зона на стабилност, ако искаме нашата работа да даде плодове. Чрез тази седмица и резултатите от нашите разговори всъщност се надявам да помогнем за подготовката за европейския семестър. Да видим как ви са е, как ще се осъществи е, перспективата очертана от Бялата книга и е, всички други гореспоменати документи, които подхранват националния дебат по тези въпроси. И разбира се, ни дават възможност да търсим отговори до въпросите, които ни занимават. Да, наистина, дебатът е важен, необходим и на този дебат е посветен, посветена именно тази част от сесията. Започваме дискусията. Николаус Торнаритис от Кипър е нашият пръв оратор. Благодаря. Какво сме постигнали? Постигнали сме напредък. И това е важен напредък по отношение на фискалната консолидация. Но не бива да спираме до тук. Трябва да продължим, защото имаме много важни предизвикателства, с които трябва да се справим. Например, безработицата сред младеща, дългосрочно безработните. Особено проблем е това в някои държави членки. Високата задлъжнялост са е един друг проблем, неравнопоставеността, както и финансовите и социални трудности и разлики между държавите членки. Освен това, има нарастващ евроскептицизъм, популизъм, населението застарява и в същото време трябва да се справим с беженската криза. Необходими са много важни решения, свързани с Брексита. Имаме терористични заплахи. И искам да подчертая, не може да решим економическите проблеми, особено структурните проблеми на економиката, а, с козметични мерки. Сега е по-важно от всякога да укрепим принципа на солидарност. Солидарността като основа за Европейския съюз би трябвало да е именно принципа, който характеризира отношенията между държавите членки. Само така може да създадем растеж и заетост. Благодаря. Жуал Каламба е следващият оратор. Не, извинявайте. Мигел Тиаго от Португалия. От Обединената левица. Благодаря, господин председател. Аз съм член на Португалското народно събрание. Единият пазар увеличи, а не намали разликите между държавите членки. Това е поне важно и, и е вярно за Португалия. Виждаме колко е важно да се предоговори дълга, за да може държавите членки да действат самостоятелно в областта на образованието, на културата. Банковият съюз, искам да ви кажа, че е отговор на властите, които се опитват да отговорят на концентрацията на банковия капитал. А това пречи на държавите членки да разполагат със своята банкова система. Това задълбочава разликите. Капиталовият, съюзът на капиталовите пазари бе представен като нещо добро за малките и средните предприятия, а всъщност укрепва властта на капитала, на големия капитар. Финансовият сектор – прави ситуацията само по-нестабилна. Имаме економи, имаме публичен дълг, имаме тройката, която налага своите правила, която експлуатира страни, които искат да напуснат еврозоната, когато се наруши тяхната стабилност. Банковият съюз и единият пазар на капитали трябва да бъдат разрушени. Това би бил адекватният отговор на настоящата ситуация. Не би трябвало да създаваме само правила след правила, които ще ни доведат само до задане на улица. Благодаря. Пьер Ален Бое от Френското народно събрание. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към думите на господин Артюис, който каза, че имаме избор между економическо управление и един и правил, правилник на кооператорите да, са, с, за сътрудничество. Ние, именно тези, този регламент и правилата на, на сътрудничество са винаги на лице. Те трябва просто да се спазват. Ако е, ако нямаме, е, имаме и правила, които е, ни водят до една проциклична политика и за съжаление сме свидетели на това последните години и е, е спешно, наистина неотложно, е, необходимо е, е този е, паричен съюз да се е, да укрепне, за да има една солидна макроекономическа е, политика на Европейския съюз и аз е, Поздравявам е, комисията за тази е, така е, намерението да направи тази политика по-експанзионистична. В учредителните договори на Европейския съюз, в един от членовете се казва, че бюджета на Европейския съюз се формира от собствени ресурси. Наистина, ние трябва да, да се заемем с това Имаме три собствени ресурса. Първия с данъците, е данъка върху е, финансовите е, транзакции. Е, Втория е данък, въглероден данък, който не трябва да, да е, е, бъде един от факторите за борба срещу е, затоплянето, е, той е, и да наказва тези, които е, не, не е, спазват е, е съответните екологични правила. И второ е общата е, данъчна основа, консолидирана обща данъчна основа. Благодаря. Следващият оратор госпожа Перич от Харватия. Здравейте! Казвам се Кростана Перич и съм от Харватия. Аз съм председател на Комисията по финанси и бюджет. Искам да направя няколко коментара за ситуацията в моята страна и да направя няколко коментара за бъдещето на Европейския съюз. Харватия в рамките на 6 години достигна голям напредък и, и успя да загърби економическата криза през 2016 година, след 6 години рецесия, Харватия успя да постигне 2% растеж, 2,5% растеж и се очаква допълнителен растеж от 3% за следващия отчетен период. Бюджетният дефицит беше намален за първи път от 10 години – 87% беше дефицитът, а сега е около 85%. Предприехме много мерки в фискалните и економически политики. Въпреки, че опозицията казва, че нашата економическа политика не е постигнала добри резултати и аз не съм съгласна с това. Въпреки това, загрижена съм от определени политически движения и партии, които защитават излизането от економическия и паричен съюз и премахването на еврото. Харватия иска да се присъедини към економическия и паричен съюз, за да може да приложи още по-успешно економическите политики в Харватия. От Гърция е следващият оратор. Е, Благодаря. Здравейте на всички. Аз искам да благодаря на председателя за това, че ми дава думата за втори път. Искам да кажа следното. Смятам, че от създаването на Европейския съюз след падането на диктаторския режим в Гърция, аз винаги съм подкрепил идеята за обединена Европа. Единственият начин да се преодолеят бъдещи проблеми е единството между нациите. Ние не искаме нациите да има разцепление сред европейските нации. Председателят на комисия по бюджет каза нещо много важно. Имаме два пътя, по които може да се движим. Най-напред, това е пътят на економическата политика. Имаме много предложения тук, но имаме и друг път. И мисля, че това е решаващият път тук няма възможност за повече тълкование от едно тълкование, именно интегри, интегриране на солидарността и демокрацията в Европейския съюз и в еврозоната. Ако загубим политическата си посока, ако загубим единството и сплотеността, ще се сблъскаме с огромни проблеми – няма да постигнем целите си. Ще се задълбочат неравенствата в Европейския съюз. От техническа гледна точка, това ще означава, че изборните институции трябва да вземат решение по отношение на фискалните политики и данъчните политики. Ние не може да искаме демокрация и равенство от страни, ако имаме разлики между, в данъчната област и финансовата област между държавите членки, защото това създава конкуренция и неравнопоставеност. В дебата за економически и паричен съюз трябва да създадем еднакво данъчно облагане в Европейския съюз, еднаква ставка – Йоахим Пасел Юахим Посел от германския Бондестаг. Благодаря, уважаеми дами и господа. Европа през последните месеци се сблъсква с много предизвикателства. Брексит, избора на президента Трамп и така нататък. Бялата книга, която трябва да бъде е, издадена, трябва да е възможност, която не бива да изпускаме, не бива да се колебаем, не бива да се водим от дискусиите на националистите и популистите. Те не искат тази Европа. Те трябва, на тях трябва да им отговорим решително. И този отговор би могъл да бъде, че независимо от всички тактически размишления за, при, при евентуални избори искаме да завършим архитектурата на Обединена Европа. Трябва да помогнем и на Европейската Централна банка да отнемем тежестта, която се пада върху нея. Трябва да бъдем нападателни дори. Трябва да имаме един такъв подход, защото това е голямо предизвикателство – Например, трябва да се укрепи Европейския паричен фонд, защото паричната политика не е достатъчно ефективна. Виждаме границите. Е, екологичните проблеми не могат да бъдат финансирани чрез нея. Например, затова подкрепям това, което каза господин Московиси и други колеги. Трябва да сме решителни. Трябва да дадем отговор на това огромно предизвикателство, предизвикателство, че много хора страдат от бедността, от лишения. Трябва да дадем отговор на, на Трамп и на Орбан, и на Качински трябва да отговорим на силите, които искат да дестабилизират Европа. А, това трябва да е нашия сигнал, включително и от нашата конференция днес, тук и сега. Благодаря. Кристос Тайкорас, е НП, от Гръцкия парламент. Благодаря. Финансовата криза показа, че економически и паричен съюз има нужда от реформа и солидарност. През последните години ИПС предприе различни стъпки за преодоляване на кризата <clears throat> чрез едно по-добро управление, по управление, но повече неща трябва да се направят на индивидуално и колективно равнище. Какви са приоритетите най-напред? Да има последователен, съгласуван, структурен подход към реформите, особено в областите, по, особено в, в областта на вътрешния растеж. Силна приоритизация трябва да има. Политическия капитал, административния капацитет, ясна комуникация – добре формулирани критерии. Това са все неща, които са необходими за да се поеме националната отговорност на, вър, по, от целия процес. Трябва да има и ефикасни реформи. На следващо място, достъпа до финанси е много важно за бизнеса, особено в страни, където кредитните институции и банките трябва да се приспособят към ситуацията. Освен това, много е необходимо да се на, намалят, намали и задлъжността, задлъжнялостта. Съвършването на банковия съюз, това е следваща цел. Това ще подобри намалението на риска. Трябва да се завърши и третия стълб на економически и паричен съюз. На следващо място отговорни фискални политики, като се вземе предвид економическия цикъл с а, правилно отразяване на консолидацията. Публичните финанси трябва да не увеличават преките и непреки данъци трябва да имаме ясни дългосрочни цели. В финансовата политика трябва да се подкрепи економическото възстановяване чрез реалистични цели, дългосрочни цели, особено когато дадена страна е в застой, в рецесия и има структурна безработица. Енрико Ренте Диас от португалския парламент. Благодаря. Аз за втори път вземам думата. Мисля, че много може да се каже за нуждата за фискалния капацитет в еврозоната. Това е основен елемент за преодоляване на асиметричните шокове и за економическото сближаване. А това е така. Но аз искам да се спра върху нуждата бързо да се завърши банковия съюз. В такива моменти, както каза и колегата от Германия, трябва да не губим доверието, трябва да на, на гражданите, трябва с отговорност да прилагаме финансовите решения. В момента банковият съюз е недовършен и това е лошо решение. То е лошо, защото резолюцията не се подкрепя на европейско равнище. Механизмът за надзор е под егидата на е, Европейската централна банка. Като, като целият механизъм и механизма за преструктуриране се носи от тенакоплатците няма демократичен надзор на европейските органи, независимо дали говорим за Европейската Централна банка, за а, съвета на, за преструктуриране на банките или други подобни структури. Има анкетни комисии и опитът от Португалия показва, че португалските денекоплатци трябва да плащат цялата сметка. Решенията трябва да се взимат по отговорен начин. Обръщам се към комисарите днес тук. Трябва ни ясна перспектива за това какво ще направи Комисията за завършване на Банковия съюз. Благодаря. Стефанос Стефану, de la Chambre des représentants. Сега Стефано Стефано от Кипърският парламент. Благодаря. Чухме много неща. Искам да се спря на следното. Има дисбаланс между социалните и финансови цели. На второ място е, фискалните политика не би трябвало да са наказателни, както каза и господин Московиси. На следващо място, политиките до момента не достигнаха очакваните резултати. Защо? Защото ние се опитваме да се справим с економическата криза чрез инструментите, които ни доведоха до кризата. Говорим за солидарност и за сближаване, но, но те не съществуват. На тяхно място имаме намаляване на, на социалните помощи и економии. И това ощетява не само работническата класа, а и економиката. Според ОИСР, тези политики са в ущърб на държавата, и създават дяволския кръг на нищетата. Посланието е просто. Ако искаме един паричен съюз, който да просъществува, трябва да сменим нашите политики. В противен случай ще имаме повече национализъм, повече, национ... повече национализъм, повече екстремизъм. А, а сега нещо за банковия съюз. Европейската централна банка има прекалено много власт. Тя не се отчита пред никого. Това не е демократично. Това създава проблем с легитимността на политиките. Благодаря. Марко Вали от НП. Той е член на групата на Европа на свободата и демокрацията. Благодаря. Искам да се спре на следното. Политиките не би трябвало да принесат жертва още поколения. Ние продължаваме да подкопаваме жизнените стандарти, особено в програмните страни. По отношение на банковия съюз, е, чухме много аргументи, които познаваме, но има и аргументи от популистска страна, а именно, че Банковият съюз няма да реши причините на кризата. Ето да вземем, например, борда за преструктуриране на банките. Има риск от прекалено кредитиране, има риск от капитализация на финансовите пазари. Това означава, че не се решават проблемите там, където те са били създадени. Не се, не се решават първопричините на проблемите. Директивата за преструктуриране на банките. Тя не се прилага в много страни, защото ето, например, нашата конституция казва, че трябва да се, да се правят економии, но Европейската централна банка, тя има странен статут, тя не е централна банка, тя се нужда да, е от подкрепа, а такава подкрепа няма, няма подкрепа на последна инстанция. Така че от цялата система се получава голяма нестабилност. Ние се опитваме непрекъснато да намерим компромис между северните страни и южните страни. Северните страни не искат да плащат за кризата в южните страни. Това води само до допълнителна стабилност. Нашите аргументи не са популистски. Трябва да имаме истински истинско разделение между банките. Това е дебата, който водим в нашата група. Благодаря. Следващият оратор е Антонио Ема, Емарио от португалския парламент. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Comissários, caros colegas. Благодаря, господин председател, уважаеми комисари, уважаеми колеги. Вече отдавна си дадохме сметка за несъвършенството и недостатъците на ИПС. И се оказахме сега в средата на пътя, нещо, което не е особено положително. виждаме, че политиците си прехвърлят вината. Север обвинява юга и обратното, от центъра периферията и обратно, но така или иначе виждаме, че напредък по нашия път няма. Всички разбираме, че не успяваме да изпълним проекта на еврото и не се предлагат действени решения. Европейските институции не са направили също така това, което обещаваха. Също така, разбира се, носят отговорности и правителствата. В Португалия наистина направихме много, направихме много жертви. Самият аз също така представлявам партия, която е била управляваща и ние за това трябва също да поемем нашата отговорност наистина, че трябва да настояваме на това Европа да постига напредък в тези мерки, които вече са предвидени, за които вие, господа комисари, говорихте, когато говорихте за документите на Европейската комисия. Как да бъде финализиран банковия съюз? Как да гарантираме влоговете? по какъв начин ще бъде формиран банковия съюз и единия механизъм за реорганизиране на проблемните финансови институции. Необходимо е не само да се предоставя финансова помощ на държавите, които имат нужда от това. Необходимо е също така да се предоставя възможност, инструменти за това да може да бъдат устойчиви държавите, членки Европейския съюз на сътресенията. За целта е необходимо да има европейска солидарност и управление, економическо управление в зоната евро. Необходими са действия, не само доклади. Мерси. Благодаря ви. Госпожа Фабиан Келер. De la République française du groupe Les Républicains. От е, групата на републиканците, от Сената. Благодаря. Аз а, е, а, е, имах председателството да бъда и председател на финансовата комисия в, бюджет, а, в, в а, парламента. А, наистина господин Жанетуи, вие бяхте по това време също в парламента. Е приятно ми е да си спомня. Скъпи колеги, едно, един коментар чисто технически за економическата и парична политика и тяхното стиковане. Тази, е, първата е общата база за, общ, за консолидирана обща данъчна основа, всъщност. Е, Френския сенат е, до голяма степен и с голямо мнозинство е, прие една резолюция, която подкрепя вашата, вашите мерки, тази обща консолидирана данъчна база да бъде приета, за да можем по-ефективно да се борим срещу избягване на плащане на данъците, както и данъчната конкуренция, така да се каже, която която а, отхвърля а, много, а, която а, отблъсква до голяма степен много фирми, която а, подхранва неравенството и е, това, е, тази дистанция между е, мястото на печалбата и мястото на, на е, облагане. Бих искала тук да кажа няколко думи за управлението на еврозоната. Е, и през призмата на Европейския парламент, парламента на еврозоната. Ние всички знаем, че е, ние представляваме някакви демократични нации, е, е, демократични е, е, е държави. Е, ето защо имаме е, нужда от една е, политика, която си остава на национално е, ниво. Е, и бих искала тук да пледирам за създаването на един парламент, е, който е, събира и е, европейски е, депутати, и национални депутати, където да се води този диалог и да се изпращат ясни послания. Е, от, утре след обед ние ще, утре е, след обед ще заседаваме е, в една от е, работните групи, е, именно на тази тема е, да, да има някаква инстанция, където да се взимат е, решения общо. Всъщност това е в известен смисъл ще бъде зародиша на, на асамблеята, на парламента, за който вие мечтаете, който вие бихте искали да видите. И сега представител на гръцкия парламент и на групата Сириза по бюджетни въпроси. Благодаря, господин председател. Има една латинска сентенция. която гласи че споразуменията трябва да се изпълняват. Гърция изпълни всичките си обещания като държава. Виждаме много неща, които се случват напоследък в Гърция. С нощи представител на Германското финансово министерство каза, че ако МВФ не участва в програмата за Гърция, то тогава господин Шойбле ще предложи излизане на Гърция от еврозоната. Какво означава това? Господин Московичи, господин Гвалтели, това означава, че се връщаме отново към Грекзита. В този случай виждаме, че се играе на доброто и на лошото ченге. Но като че ли всички ченгета в тази игра излизат лоши. Гърция или излиза от кризата, или трябва да постигне растеж от порядъка на 2,5-2,7% годишно. Ние не говорим за сплутено, за солидарно сближаване. Единственото, което искаме е да се спазват споразуменията. Така обратното обаче. Някои хора подкопават движението напред на нашата държава. Много хора в Гърция не само виждат, че се играят игрички срещу една малка държава. 35% на нашето население е бедно и много от показателите са погрешни и тези грешки са били направени от европейските институции, от Международния валутен фонд. Те сами признаха това. Европейските граждани виждат това. И ние виждаме, че европейските институции и МВФ се борят един срещу друг, но за това плащат обикновените хора – обикновените граждани няма да се оставят да бъдат тъпкани от някой в европейските институции, от МВФ. Благодаря. Давам думата сега на Иго Именов от парламента на Латвия. Той е член на Комисията по бюджетите и представлява групата на социалистите и демократите. Много ви благодаря. Беше ясно казано по време на първата сесия, фискалното укрепване не е единствено условие за растеж. Вътрешното потребление също така е сред важните фактори. Трябва да се подчертаят преките публични инвестиции за нарастването на вътрешното потребление. Търговските банки предоставят средства, когато им се предяви бизнес план. А националните правителства не се интересуват много от бизнес планове. В Латвия, например, имаме по-малко 2 милиона души. Четвърт милиона латвийци в момента са напуснали Латвия, за да работят в други страни. идват инвестиции в Латвия от големи играчи на международните пазари. Обаче не се насърчават от европейските институции на публичните инвестиции. Европейските институции казват, че преките публични инвестиции пречат на конкуренцията, противоречат на правилата. Обаче виждаме, че нищо не пречи на преките чуждестранни инвестиции. Мисля си, че е важно институцията да осъзнаят, че трябва да се финализира економически паричен съюз. Но за да има частни инвестиции, трябва да има преди това публични инвестиции, за да може да се гарантира вътрешно потребление. Благодаря, госпожа Огослава Вещевска, която е заместник председателка на Комисията за социална политика, проблемите на жените и възрастните хора в Полския сенат. Господин председател, уважаеми дами и господа, Еврозоната и Европейския съюз са прекрасни проекти по принцип – те дават възможност на по-слабите страни да се развиват, без това да препятства развитието на по-силните страни. И това трябва да стане факт. Имаме възможности за развитие, за това да определяме економическата си политика, както и да получаваме подкрепа от Европейския съюз и подкрепят от Европейския съюз, трябва да позволява по-добри възможности за развитие, а не да ни прави зависими. Брекзита и други примери посочват, че Европейският съюз не винаги провежда политика, която подпомага държавите членки. Необходимо е да се води интелигентна економическа политика, така че държавите членки да не разчитат на някого други го. Ние искаме Еврозоната, Европейския съюз да са силни и да бъдем част от тях. Благодаря ви. И сега Янес Вулканс, депутат от Латвийския парламент, председател на Комисията по бюджет и финанси от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Бих искал да говоря за допълнителната информация, която може да е необходима на националните парламенти и техните комисии. Така че наистина това е важно, за да можем да допринесем за подобряване на економически паричен съюз. Виждам, че се работи по схемата за гарантиране на влоговете. Това предложение предлага единна схема за гарантиране на влоговете и създаване на фонд. На 17 юни миналата година на съвета Екофин бяха одобрени заключения на съвета, които предоставят подкрепа за финализиране на банковия съюз. В заключение се казва, че ще се предвидят мерки за намаляване на риска в финансовия сектор. Искам да попитам господа комисарите, какъв е напредък в, тая, какъв е напредък в тази дейност, каква е ролята на националните парламенти в това отношение, какво могат да направят те. Благодаря. Сега последният оратор има думата. Господин Насо Насио от парламента на Гърция, член на Комисията по економически въпроси от партията Сириза. Благодаря ви, господин председател. Ще се постарая да използвам само една минута, а не двете минути, отредени на ораторите. Искам да задам въпрос на господин Домбровски, защото той отговаря и за социалния диалог и той представлява новото поколение европейски политици. Господин Домбровски, смятам, че ви сте много предпазлив човек и това е нещо много положително вие четете от предварително написан текст и това е нещо много положително. Дали четете също така и критичния анализ на някои учени за политиката на Европейския съюз, особено у тези сфери, за които вие отговаряте. Ще спомена някои от тях, за да ги намерите в интернет. Пол Кругман. Безумието на Европа. Отново Пол Кругман. Е, отново за бюджетните ограничения. Същият този учен ви нарече банда, защитаваща бюджетните ограничения, каквото и да означава това. Дали това нещо означава за вас? Дали трябва да им отнемем Нобеловите награди на тези, които са критични към Европейския съюз, защото и Штиглиц каза нещо подобно? Може би трябва да ги прогоним средници. И моля преводач да ми преведат точно. Трябва ли да им стъпим на гърлото? Дали трябва да им стъпим на гърлото и да ги изгоним с пръчки? Това са изразите, които използват Тимати Гайднер в своята книга, това е економически съветник на Барак Обама. В своята книга той говори за седемте най-богати държави в света и той каза, че е загрижен за Гърция. Никой не е опровергал това, което той казва три години след като той е публикувал своята книга. Той попита за гърците. Искате ли да им стъпите на гърлото? Искате ли да вземете пръчка и да ги прогоните? Направете го. Но имайте предвид, че вашите проблеми няма да прекусят Атлантическия океан. Наистина всички, които пожелаха, взеха думата. Беше, е, проведе се едно много богат, е, един много богат е, обмен на мнения и е, Темата сега по дневен ред би трябвало Алберто Гуалтиери и аз да обобщим да обобщим духа и смисъла на дискусията. Но след като чуем комисарите, кой ще започне? Господин Добровски? Благодаря. Наистина имахме много плодотворно обсъждане и бяха поставени важни въпроси. Видяхме в това обсъждане, че действията, които се предприемат сега, нещо, което се нарича първи етап в доклад на пете председатели, действията за финализиране на институционалната архитектура на ИПС са тясно свързани. Едната проистича от другата, така че трябва да помислим как всички тези аспекти са взаимно свързани. Може би ще се спра на някои по-конкретни въпроси сега за публичните инвестиции. Ние обсъждахме този въпрос и в контекста на европейския семестър. Наистина, насърчаването на инвестициите – е един от приоритетите в нашата економическа политика, заедно с структурните реформи, модернизация за економиката и отговорната фискална политика. Комисията остава ангажирана с идеята за насърчаване и на публичните, и на частните инвестиции, не на последно място и чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции, така че да има възможност държавите членки да използват европейските средства и други инструменти за финансиране. По въпросите за финализирането на Банковия съюз, ние посочвахме и преди, че смятаме, че споделянето на риска и намаляването на риска трябва да вървят ръка за ръка. Това до някъде се отразява и въпроса на латвийския депутат. Я ще отговоря на латвийски, тъй като въпросът беше зададен на латвийски. Като говорим за европейската схема за гарантиране на влоговете, трябва да си спомним, че това обсъждане върви успоредно с обсъждането на мерките за намаляване и споделяне на риска трябва да има и програма за намаляване на риска в банковия сектор. Още през ноември миналата година Европейската комисия внесе пакет предложения, включително и законодателни предложения за намаляване на риска в банковия сектор. Чрез въвеждане на ограничени правила, които са заложени в националните споразумения в основа на решенията на Базълския комитет и Международния съвет за финансова стабилност. Всички тези предложения вече са вносени, те, внесени, те вече са обнародвани и те не са съвсем скорошни. И в зависимост от резултата на обсъждането, Европейската комисия е готова да внесе и нови предложение в това отношение по въпросът отправен към мен за критичните бележки на Пол Кругман за економическата политика на Европейската комисия. Трябва да се каже, че в съответствие с прогноз на господин Кругман, той през 2008 година каза, че Латвия е нова Аржентина. Вместо това Латвия много бързо се превърна в една от държавите в Европейския съюз най-бързо развиваща се економика. Което говори за това, че прогнозите на господин Кругман далеч не винаги се сбъдват. Разбира се, това е дебата, за който има основания. Трябва да говорим каква е необходимата финансова ситуация и как да потърсим баланса между фискалната устойчивост и засилване на економическото възстановяване. Ние също така обсъждаме баланса между различните аспекти на финансовата ситуация и различната парична политика. Говорим за държави член, които имат възможността да инвестират, тъй като имат бюджетни излишци, държави членки от друга страна, които все още са в процедура за прекомерен дефицит. Ние знаем, че дефицита на публичните финанси е бреме за растежа, пречка пред растеж. Затова трябва да търсим и да намираме варианти на устойчива фискална политика. Благодаря, господин заместник председател. Сега, господин Московици, всъщност всички въпроси бяха засегнати. Ще, за... ще ги коментирам по реда на задаването им, че по време на този мандат предвиждали си или не разширяване на Европейския съюз трябва да кажа, че общата европейската е, парична политика е един бъдещ проект, е, открит за всички държави членки, е, колкото до демократизацията на процесите в Европейския съюз. Всичко, аз съм съгласен с всичко, което се каза тук трябва да продължи диалога между Европейския и националните парламенти и комисията, разбира се. Не зная дали е, е, трябва да се реконструира бъдещия парламент или да се създаде парламент на еврозоната, защото е, мисля, че това е парламента, който е, така представлява е, и еврозоната и Просто това е една хипотеза, по която може да се помисли. Сега ние преминаваме през вътрешни противоречия, е, свидетели сме на Брексит, е, има и търкания вътре, виждаме политиката на господин Орбан, да не говорим за САЩ, и е, Трамп. И мисля, че е, тази бяла книга ще ни даде една, е, така, един, едно средство, инструмент да задълбочим европейската политика по при, завършване и изграждане на банковия съюз това е, е наистина важен елемент от е, общата пари, европейската парична, е, Европейски паричен съюз. Трябва да се даде тласък на конвергенцията и да се е, пазим от фрагментация. Стабилизиране и редуциране на риска е, трябва да се движат паралелно, споделяне на риска по-скоро. И това трябва да става е, постепенно трябва ни, ни е, добре функциониращи банки, и работата на тази комисия е всъщност да направи така, че бъдещето на е, Европейската парична единица, е, Европейския паричен съюз да е, е това, такова, че е, и всъщност това послание отправиха повечето от вас тук. Е, е, че да удовлетворява всички. Това наистина е, е по това нещо ще продължим да, да мислим. Ние е, приветстваме повика за демокрация и, и отчетност на е, Европейския паричен съюз. Е, колкото до Гърция, ние сме убедени, че Гърция има място в сърцевината, в сърцето на еврозоната. Работим за силна Гърция в една засилена еврозона – Работим заедно в това отношение с всички заинтересовани страни. Е, гърците, разбира се, са партньори в е, това отношение, както и всички институции, за да го постигнем. Обеден съм, че е, това е позиция, която споделят всички партньори в еврозоната и ние се движим по тази посока. Отново ще кажа тук, надявам се, и е, съм убеден, че можем да приключим е, скоро е, с. Е, имахме едно заседание по е, същата тема миналата седмица и е, можем да стигнем до съгласие с гърците по този въпрос. Комисията ще работи активно в това отношение. Е, по попитахте, зададохте въпрос за предложението на Волган Шойбле. Това няма да ви изненадам, ако кажа, че е, един комисар, който отговаря за е, надзор на бюджета, не е, е убеден в тези мерки, които предлага Шойбле. Защото трябва да помислим как държавите, как държавите членки са засегнати от финансови трудности. Добрата воля, ангажираността и сътрудничество на всички заинтересовани страни са решаващи за това да предпазим гражданите от пагубното ни ефект от финансов и безредици. Ние според мен е, не трябва да създаваме е, погрешната идея, че е, можем да преструктурираме дълга без това да стане незабелязано. Не, трябва да има наистина един така солиден политически подход. И накрая ще приключа с данъчния въпрос, който поставиха много от вас. Ще кажа следното. Първо, ние имаме особен интерес е, в работа, от работата, която е, се е, тече за собствените ресурси под ръководство на, на господин Монти. Сега господин Тиберман също така. Тази идея бе представена леко Екофин миналата седмица. В този текст никой кандидат никой кандидат за собствен ресурс не е пренебрегнат и се надявам, че десете страни, които е, е, е решиха да е, си сътрудничат, е, ще успеят да осъществят е, е, тези си намерения. Колкото до общата консолидирана данъчна основа, корпоративна данъчна основа, Е, този проект е, е изключително важен за Европейския съюз. Това предполага една е, крупна структурна реформа, фискална реформа и без е, такава обща корпоративна данъчна, консолидирана обща корпоративна данъчна таза няма да успеем. Е, това означава реформа в дълбочина, самата база е, и е, след това да консолидираме данъчните основи. Без това няма да, може да, се, да се проведе, няма да може да се проведе решаваща, решителна реформа. Разбира се, трябва да е, вземем под внимание е, различни е, фактори и е, това е, както казах, от решаващо значение. Ето защо е, приветствам е, е, резолюцията на Френското национално събрание именно за приемането на такава обща корпоративна данъчна база. Благодаря, господин комисар. Благодаря за интереса, който пред, бе така заявен тук към работата на Марио Монти, трябва да кажа, че утре в 9.30 ще имаме заседание, посветено точно на тази тема, нещо, което засяга пряко и националните парламенти, и парламентите и Европейския парламент. И сега ще е, дам е, възможност на председателя, съпредседателя Роберто Гуалтиери, който е председател на Комисията по економични и парични въпроси, економически парични въпроси в парламента. Съвсем накратко. Подкрепям това, което каза господин Пос, а именно, че в момента имаме възможност, която не бива да изпускаме, а именно да обсъдим бъдещето на економически и паричен съюз. Нека сме амбициозни. На следващо място. Въпросите свързани с Брексит, осветяват по един много особен начин и въпросите за економически паричен съюз. Естествено, в Бялата книга економическия паричен съюз ще заеме своето място. Въпреки това, много е важно да идентифицираме да идентифицираме основните елементи на економическия паричен съюз и, и нуждата от неговото завършване. Най-напред, на първо място, това е политическата воля. Политическата воля от страна на комисията. От друга страна е важно да имаме и добро економическо управление и уточняване на нужните инструменти. Липсват ни истински инструменти. Това е третият стълб, инструмент, който да допълни единната парична политика и националните парични политики, т.е. инструментите, с които разполагаме в момента. С тези инструменти би трябвало да се справим с симетричните и асиметричните шокове така че да се създадат дости, достатъчно финансови буфери пред тези шокове. Досегашните мерки не действат и проблемът не е просто проблем за ефективна финансова политика, а е проблем за баланса с другите инструменти. После прав, Именно липсата на третия стълб е причината за дисбалансите. От друга страна, виждаме натиска върху финансовата политика и трудния избор или да се намалят инвестициите, или да се продължи с политиката на економии. Но какви са условията, условията економическите, бюджетни, правни условия от гледна точка на правните условия? Аз казах вече, това е огромно предизвикателство, огромна пречка. По принцип е лесно да се създаде финансовия капацитет – но имаме бюджетните условия, неща, към които направи препратка господин Московиси. Трябва да се създаде система от собствени ресурси, това за което се говори в доклада Монти. А, мисля, че в този доклад е също така важно упоменяването на целевите приходи. Целевите целевите приходи в общностния бюджет. На следващо място идват политическите условия. Е, според мен, единствената компенсация между а, е, сближаването на економическите политики, политики и създаването на фискалния капацитет, тук тези два елемента трябва да бъдат добре компенсирани и балансирани. на кредитните страни казват, е, ние не искаме допълнителен капацитет, ние имаме, ние имаме гаранция за това, че ние вървим към финансова консолидация. Аз разбирам е, тази дилема, но въпреки това ни трябва ефективен инструмент за осъществяване на това сближаване. Във всички случаи трябва да започнем със създаването на този инструмент, на този механизъм. И на последно място – демократичната легитимност. Трябва да направим разлика, трябва да направим Трябва да осигурим демократичната лег, легитимност на най-високото възможно равнище, на национално равнище, равнище парламент и на европейско равнище. Аз бих бил много скептичен, ако ние не сме в състояние да стигнем до обвързващи решения – защото в противен случай ще имаме големи трудности, ще вземем решения, които няма да са обвързващи за никого. Затова ни е необходимо, необходим този инструмент, инструмент, чрез който да може да се приложи на практика между парламентарното сътрудничество. Искам да приключа с един пример – защото съм съгласен с това, което каза португалския колега, а именно надзора над Банковия съюз. Банковият съюз е радикален трансфер на компетенции. Но той има голямо влияние върху държавите членки. Естествено, ние сме орган, който има легитимна, легитимен надзор, и ние номинираме председателя на надзорния комитет за, за <clears throat> банков надзор. Но въпреки това, как да имаме структурно сътрудничество с националните парламенти, така че да сме наясно какви са проблемите страна по страна и да знаем как диалога по отношение на надзора на банковия съюз може да протече по най-добър начин. С това ще се занимаем утре, защото има много какво да се направи по укрепване на демократичната легитимност. Merci, Роберто. Merci. Благодаря, Роберто. Благодаря на всички вас, скъпи колеги, за изказванията ви, за участието в дискусията наистина дано това да доведе до едно по-добро управление на еврозоната. Благодаря на заместник председател Домбровски и на комисаря Пьер Босковици. Ясно е, че ще, следва, ще продължим утре сутринта с темата собствени ресурси. Сега навлезахме в една тема, която е от жизненно важно значение за Европейския съюз. въведахме механизъм за управление на нашата економическа и парична политика. Имаме Централна, Европейска Централна банка, имаме единна парична политика, но нямаме една економическа и е, е политика, европейска такава, всяка държава е, е, отстоява своя економическа политика и свой бюджет и е, повече конвергенция наистина е, трябва да е продукта на политика на еврозоната. По принцип, е, минасовите финистри се обвиняват за това, обвиняват това, че се разбират помежду си и, и си затварят очите. Е, парламентарен надзор не се е, спазва стриктно и е, ако имаме институция, но в държавите членки всъщност се ръководят от националните бюджети и на, при, на такова ниво на солидарност при положение, че има свръх задължаемост в някои държави членки, наистина трябва да теглим последствията и да помислим за наистина вид пилотаж, ръководство и водене на тази политика. 3000 функционера има в работят в еврозоната, но е, в крайна сметка е, имаме е, един е, парична единица, а нямаме общо управление на, на е, хазната, така да се каже, финансово управление. И е, тук нещата опират и до е, данъчната конкуренция. Шокиращо е, че е, в национален план се провеждат различни политики. Трябва да имаме огромна възможност за напредък, стига да водим една наистина прозрачна политика. Парламента трябва да действа като една камера за, за, за като е, е, надзорник над е, начина по който се изпълняват се изпълнява европейски бюджет. Една, едно мероприятие като това днес може да свърши много полезна работа в това отношение. Очаквам да продължим утре. Благодаря за участието. Утре в 9.30 ще се съберем да обсъждаме собствените ресурси. Но когато говорим за собствени, европейски собствени ресурси, ние говорим за данатокоплаците, за данъчните, данъчно задължените. И е, би трябвало наистина да се променят е, и е, начина по който се плащат вноските, националните вноски. Имаме освен тази за собствения ресурс още две. Бих искал с това само да, да, така, да капарирам вашия интерес утре. Благодаря е, и се радвам, че господин Московици отговаря е, за тази тема, тъй като това е от интерес както за националната